So, meine Damen und Herren. И така, уважаеми дами и господа, сега преминаваме към обясненията на Волта и започваме с онези обяснения, които не можаха да бъдат третирани във вторник. След това ще продължим с обясненията от следващите доклади от вчера и днес. Искам да ви кажа, Имаме много колеги, които искат да обяснат своя вод. Е, ще заседаваме до един и половина. Е, е, винаги може да предоставите в писмена форма обясненията си, включително и тези, които не може да представите. И така, Маркус Фербер доклада доклада за информациите в областта на данъчното облагане. Първата колежка. която се е записала е госпожа Лопес Бермехо. Не я виждам в момента. Кристина Морвай. Köszönöm сепен, термисетешен támogattam. Благодаря, господин председател. Естествено, че подкрепих това ново правило. То трябваше да бъде въведено, за да се оправдава